неговото место за вакантно от 4 януари 2012 година. Бих искал също да ви кажа, че заедно с председателя на съвета ще подпишеме документ в рамките на обикновената законодателна процедура. заглавието на документа ще бъде включено в протокола на заседанието. Следващата точка е, е други и промени. Има две промени. Е, последният проект от дневен ред бе прият е, съгласно член 137 и ви е раз, раздаден след консултация с политическите групи. мога да ви кажа, че всички политически групи подкрепят следните промени в дневния ред. Сряда, 30 ноември, два доклада на господин Рабкай. относно имунитета на господин Успаски ще бъдат обсъдени като първа точка от дневния ред след като приключиме с съобщенията. Става дума за имунитета на господин Успаскиш. А, а устното запитване на 1 декември относно ХИФ-СПИН ще бъде ще се превърне в заявление на комисията, докато по искане на господин Демагистрис, доклада на господин Рабкай за имунитета на господин Рабкай ще бъде включен след гласуването. След това тези изменения са съгласувани с политическите групи. Има ли някакви възражения? при липса на възражения считаме, че промените в дневния ред са прияти. И това означава, че сме приели дневния ред и сега продължаваме с първата точка от дневния ред, както стана ясно. Първата точка от дневния ред. Господин Фандален иска думата. Имате думата, господин Фандален. Благодаря, господин председател. Бих искал да реагирам на вашето съобщение. Вие споменахте Египет. Аз присъствах, бях в Кайро по време на изборите заедно с представители на института Картер и констатирах някои нередности в е, изборите, така че ще е, ви изпратя официално писмо, за да можете да предоставите това писмо на съответната комисия и на е, египетските власти, но ще ви уведомя писмено за впечатленията си. Благодаря за този коментар. Е, радвам се, че можете да ни държите в течение на нещата. Е, не знам дали разбрах добре. И до 14 часа утре ще е гласуването. Може да продължи до 14 часа. Удължа, удължено е до 14 часа. Но започваме много по-рано, но е възможно да продължи заседанието до 14 часа защото ще има много обез... обяснения на гласуванията. Не става дума само за самото гласуване, но обикновенно обясненията на вота продължават около час. За това просто искам да можем да включим всички онези, които искат да обяснат а, а, вота си. Господин Силвестрис, процедурен проблем. Е, да, е, господин Дол каза, че не е добре е, правилно разбрал. Всъщност, утре ще обсъждаме случая с господин Демаджистиш, който вече не е ние колега. Става дума за имунитета на някой, който вече не е депутат. Правилно ли разбрах? Проше пана, to е zgodne с obowiązującymi засада. Господин Силвестрис, това а, отговаря на нашите правила. Ние сме длъжни ние сме длъжни по силата на правил, процедурния правилник да разгледаме този въпрос. Господин Поселт, имате думата. Господин председател, воля да ми извините, но утре е, ще се провежда изключително важно гласуване. Най-важното за този мандат, за ще има гласуване с задължителен характер, свързан с присъединението на Харватия. Трябва ни квалифицирано мнозинство, така че нека да бъде включен този въпрос в самото начало на процеса на гласуване, така че да имаме мнозинство. Това е едно от най-важните гласувания сегашния парламент. Уважаеми колеги, нашето време за гласуване е 12 часа, както обикновено. И най-вероятно това ще бъде едно от първите гласувания. А днес имаме обсъждане на бъдещото членство на Харватия. Днес ще се проведе дискусията. Така че трябва да се подготвим. Да, благодаря ви за тази забележка. Ние трябва да се подготвим, за да можем да постигнем квалифицирано мнозинство. Разбира се, ако я постигнем съгласие. Още един въпрос. Да, заповядайте. Господин председател, благодаря ви за това, което потвърдихте, че за работата ни утре, но все пак моля ви да проявите разбиране. Дискусията, която ще се проведе утре е, във връзка с имунитета на господин Демаджистрис е дебат е, който може би ще ни е, принуди да се включим в него. И е, това, че той ще се проведе по време на процедура на гласуване, не трябва да ми попречи да се включа в дискусията в периода на, за спонтанни изказвания. Трябва да имаме е, достатъчно време за CatchDI, за тази процедура на спонтанни изказвания, за да можем да се изкажем утре. Благодаря ви. Много благодаря. Просто искам да ви уверя, че правилата ще се спазват до последната буква. Uh, Уважаеми колеги, това е упражнение по евакуация. Моля ви веднага да напуснете залата и да напуснете сградата PHS. Ще бъдете насочвани от службите по сигурността. Когато учението ще приключи, звънете ще звънне, за да започнем отново пленарната сесия Good discussion. Uh, President, uh, so we don't know why, because the system was launched.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 100%. Tom Lopez por Delta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 Председателя. Uh, Още веднъж добър ден, скъпи приятели. Отново сме в пленарна зала. Това беше просто едно